Sorry, the... Уважаеми колеги, смятам, че трябва да започнем работа и първата точка от дневния ред е съобщение за посещение в Кипър на нашата делегация в края на септември. Състоя това посещение и искам да помоля господин Стравакакис, който беше ръководител на делегацията, да ни съобщи за това посещение. Ήταν η εξέταση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο. Много ви благодаря. Целта на нашето посещение беше да проверим как върви изпълнението от страна на Кипър на кохезионната политика. Имахме много интересни срещи на 5 септември. Се срещнахме с съответните министри, обсъдихме ситуацията в Кипър срещнахме с министър си и обсъдихме европейските въпроси. Също така присъстваше длъжностното лице, което в Кипър отговаря за структурните фондове. Говорихме за законодателството, за политиката по сближаване, за дейностите, предвидени за 2013 година. А също така председателството ни запозна с своите цели – Министърът по социалните въпроси ни разказа за социалните фондове и за плановете на правителството за бъдеще. Също така имахме срещи с министъра на вътрешните работи, госпожа Елени Мавро. А тя ни обясни територията териториалното устройство на страната. Говореше ни за проблемите с управлението на отпадъците и проблемите с пътното движение, с движението по пътищата. Също така говорихме с, кмета на Никозия за това как зелената линия влияе върху всекидневния живот на гражданите. Говорихме и за политиката по сближаване и текущата ситуация. В момента има стремеж и от двете общности да се възстановят сградите в тъй наречената мъртва зона. Също така в Лимасол обсъждахме смета на града политиката по сближаването и плановете на общината. Също така посетихме обекти, които се финансират със средства от Европейския съюз, така че имахме възможност лично да видим това как се изпълнява политиката по сближаване в Кипър. След това имахме среща с, с парламентарните комисии по външни отношения, по бюджета. Обсъдихме също така въпроса по сближаване на регионите и устойчивото развитие и осигуряването на това развитие в бъдеще. Говорихме също така с представителите на органите за местно и регионално управление. Говорихме и за ефективността на структурните фондове с тях. Разбира се. Също така анализирахме политиката по сближаване и нейното въздействие – при сценарий на обединяване на Кипър. Нашата делегация изрази загриженост във връзка с програмата за периода 2014-2020. Самото ни посещение беше много плодотворно, изпълнихме изцяло нашите програми, и с удоволствие ще отговоря на всичките въпроси. Благодаря ви. Искам да ви напомня, колеги, че Джорджус беше председател на делегацията и също така Косанца Керл, е, е, Ламберт Ван Нистелрой, Рика Манер и други колеги бяха членове на делегация, така че колегите, които са били в делегацията, също така могат да се изкажат. Има ли и въпроси? по повод на това посещение? Доколкото виждам, не. Няма необходимост да взема решение. Както обикновено ще ви изпратя ще изпрати, извинете, доклада за посещението до председателския съвет на председателите на комисията. Също така искам да ви съобщя за решението на координаторите което трябва да се потвърди от към комисията. Вчера бяха взети решения за разпределението на докладите по европейската политика на най-наблагодетелстваните райони. Беше възложен на Обединените левица. Доклада по възобновяемите енергийни източници беше възложен на АЛДЕ. Що се отнася до становищата, становището по до Комисията по бюджетен контрол по освобождаване отговорност за 2011 година беше възложена е НП за дългосрочните тенденции и планирана политиката, изграждана на капацитета. Този доклад беше възложен на консерваторите. Рамката за вътрешен контрол възложен е доклад на е НП по екоинновациите и работните места. Докладът беше възложен на социалистите и демократите. И по стратегията за транспортни технологии докладът беше възложен на зелените по изпълнението на стратегията за младежта. Този доклад беше възложен на Обединената левица и ние помолихме секретарият е координаторите да информират секретарията до края на работния ден днес за конкретните имена. Така че решения ще се взимат днес. Също така обсъдихме бъдещите доклади, включително и по собствена инициатива за 2013 година. Обсъдихме този въпрос и се съгласихме, че през декември на заседанието на нашата комисия ще вземем окончателно решение. Междувременно политическите групи са помолени да вземат съответните решения по докладите по собствена инициатива и докладите за изпълнение. Също така обсъдихме възлагането на външни проучвания. Ние възложихме, използвайки средствата от бюджета за 2012 година, такива изследвания и вече планираме възлагането на такива изследвания на външни експерти за следващата година. Решението ще трябва да се вземе през декември на нашето редовно заседание и междувременно политическите групи ще трябва да решат кои точно изследвания ще бъдат възложени от нашата парламентарна комисия. В резултат от решението взето през декември, ние ще можем да финализираме тези решения до края на тази година. Та винаги трябва за такива възлагани на външни експерти изследвания да решаваме каква е потребността ни. Разбира се, това зависи от новите политики, които ще бъдат предложени междувременно и разбира се, трябва също така да възложим изследвания, свързани с сега изпълняваните политики. Така че това бяха решението на координаторите. И така, вече сме готови за гласуването. 9.30 беше обявено гласуване, така че има някак малко свободно време. Така че обявявам за момента кратка почивка, но в 9.30 подновяваме работата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

Dear colleagues, I know that there are problems with uh, reaching the parliament from... Уважаеми колеги, знам, че е трудно да се стигне до сградата до парламента и за това не всички колеги са тук, но може би няма смисъл да чакаме. Ламбер, можем да помолим селкостопанските производители да си тръгнат.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 Започваме с гласуването в най-скоро време, затова моля заемете места, но нека да проверим колко колеги са тук и нека да проверим дали картите ви работят, моля. Нека да направим проверка на гласуването. Моля, служете картите си в апаратурата за гласуване и гласувайте, моля. We have only 30 people. Само 30 души сме тук, 31. Имаме ли кворум? Да, с 31 души можем да гласуваме. Така. Започваме с проекто становището на Владимир Манка. Компромис едно, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 9. Кой е за? Против. Нека да проверим по електронен път. Изменение 9. Моля, гласувайте. The vote is open. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Изменение 11. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 15. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Извинете, отпада. Извинете. Изменени 15 отпада. Сега е изменение 18. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 20. Разделно гласуване. Кой е за първа част? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 23. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. Vote, which... И сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се 30 души са за. Сега преминавам към доклада на Коларска-Бубинска. А, извинете, извинете, аз обърках. Роза Естерас Фарагут е авторът на следващия доклад по Европейския фонд за солидарност. Те доклада. Моля. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7, кой е за, против, въздържали Електронно гласуване по изменение 7. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Кой е за?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 против, въздържали се, приема се. 15, кой е за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласовете по изменение 17. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. Кой е за? против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се, приема се 20 за. 20 електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Кой е за? Против. Извинете, нека наистина да гласуваме по електронен път и по изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се втора част. Кой е за? Против. Нека да проверим по електронен път. Втора част. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 23 кой е за? Против въздържали се. Отхвърля се. 24 кой е за? Против въздържали се. Отхвърля се. 25 кой е за? 25 електронно гласуване. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 кой е за? против, въздържали се, приема се 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 имаме устно изменение, подадено в последния момент. По 28 има устно изменение. Да се заместят финансовите инструменти с инструменти за финансиране. 28 с изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 29 кой е за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюле, изменение 1, кой е за, кой е против. Нека да проверим изменение 1 по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. И по електронен път гласуваме по целия текст измененията.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 Приема се 20 на 17. Изменение 13 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 4. В компромис 4 имаме разделно гласуване. Първа част на компромис 4 за. Против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Нека да проверим втора част на компромис 4. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 21 на 16 приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 устно изменение. Някой против има ли? Не, ще гласуваме е, с изменението. 19 се приема, 20. Нека да го проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 за. Изменение 21 за. Против. Нека да проверим. Защото от НП не, не вдигат добре ръце. Ламбер, не знам дали те слушат или не. Я си представи, че решат да не те послушат. Приема се 24 на 13. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 гласа за, 1 против. Честито. We go for uh, Mr. Cozzolino. Доклада на господин Коцолино за градското преустройство. Готови ли сте? изменения 9 за,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 към изменение 19 има устно изменение. Някой е против устното изменение, тогава гласуваме 19 с изменението, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5, компромис 5, за, против, въздържали се, приема се.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 вътрешните цитати в текста. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преамбюл. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. Тук имаме устно изменение към него. Някой против е, устното? Не. Така че гласуваме си изменения за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 66 също с устно изменение. Има ли някой против? Не. С изменението гласуваме 66. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5. Е, за, против, въздържали се. Приема се. 6. За, против, въздържали се. Приема се. 7. Също имаме устно изменение. Някой против е, устното изменение. Не гласуваме измененото предложение. За, против, въздържали се. Приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 за, един въздържал се. Чудесно. Честито. So now we go to uh, a of concession by... Концесионните договори е следващия доклад на Хайде Руле. Това е проекто становище по-точно. Първо имаме предложение да се отхвърли предложението за директива. Това ще гласуваме първо. Кой е за предложението да се отхвърли предложението за директива? За, против, въздържали се, отхвърля се това предложение и за съжаление ще трябва изменение по изменение да гласуваме. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, по-добре да проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение трето. Край на гласуването. А, отхвърля се. 18 на 18. Отхвърля се. Изменение 4 за. Против въздържали се. Приема се 5 за. Против въздържали се. Приема се 6 за. Нека да проверим номер 6, тъй като са силно разделени гласовете. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Пак 18 на 18 и пак пада. Изменение 8. Това е точка от преамбюла 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за. Про... Нека да проверим 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 17. Отхвърля се. Изменение 10 за, против. Нека и 10 да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, да проверим и изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 за. Нека да проверим изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 на 19. Изменение 15 за. 15 за. Против. Не знам, извинявам се, но ще трябва по електронен път да проверим. Изменение 15. Край на гласуването приема се 16 за. 16 за. Против. Да проверим изменение 16. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се. 17 за. Против, въздържали се, приема се. 18. Тук имаме разделно гласуване. Първата част за. Първата част. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Извинявам се. Забравих че е, по втората част на 18 имаше устно изменение, но някой имаше ли против? Няма проблем, така или иначе. 19 за, против въздържали се, приема се. 23 за,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 И тук какво става? Нека да проверим 34. Никой не дига ръка. За. Край на гласуването. Отхвърля се 18 на 19 глас. 35 за. Против. Да проверим изменение 35. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 36 за. Нека да проверим 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37 за. Против, въздържали се. Приема се. Стигнахме до 38 за, против. Нека да проверим 38. Край на гласуването. Приема се. 40 и 41 идентични. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приемат. 42 за против. Да проверим 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43 за. Против въздържали се. Приема се. 45 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 46 за против. Нека да проверим 46. Извинявам се, но не съм сигурна. Но ще сънувах кошмари, по-добре да проверим електронно. Край на гласуването приема се 48 за, против въздържали се приема се 49 за, против. Нека да проверим 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 на 20. Кой е за 50 сега? За, против, въздържали се, приема се. 51 за, против. Да проверим 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 17 на 19. 52 за, Същата е ситуацията. Нека да проверим 52. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. 19 на 19. Отхвърля се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Да проверим 54. Крайно гласуването. Отхвърля се 55 за, против, въздържали се, отхвърля се 56 за. Нека да проверим 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се 57 за, против и 57 проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 58. Същото е положението. Трябва да проверим. Как се разпределят гласовете? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 59. И там положението е същото. Нека да проверим. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 на 20 гласа, 60 и 61. 61 е оттеглено, така ли? Или греша? Да, потвърждава, че е оттеглено. Гласуваме 60. За. Против. Нека да проверим. Изменение 60. Край на гласуването. 20 на 18. Приема се 62 за. 62 за, против. Приема се според мен. Е, защо само аз искам да се проверява електронно, нека и други, когато се съмняват. Моля, гласувайте. 18 на 20 отхвърля се. 63 за, против. Проверяваме 63. Моля, гласувайте. The vote is closed. it's 19 на 19 отхвърля се 64 за, против. Да проверим 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 65 за, кой е за 65? Против? Въздържали се? Приема се. 66 за. Нека да проверим 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 68 за против въздържали се, приема се, 69 за, против въздържали се, приема се, 70 за, против. Нека да проверим 70. Край на гласуването. Отхвърля се. 73 за, против мисля, че се отхвърля. Ако някой иска проверка, да ми каже. Иначе 74 за, против. Мисля, че се отхвърля, но по-добре да го проверим. 74 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 22 на 19. 75 за, против все същото е положението. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, за първ път всички гласуваха. Пълен състав. Приема се 77 за. А, аз съм пропуснала 76. Извинявам се. 76. Ламберт, ти без това гласуваш през цялото време против. Има ли значение за тебе? Но нека да проверим електронно. Крайно гласуването. Приема се. 77. И него да проверим ли? Не, то се отхвърли. Извинявам се, секретариатът не е бил уведомен, че 71 и 72 са били оттеглени. Да, оттеглени са. И така окончателното гласуване по електронен път, както винаги. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. 22 за, 21 против. Приема се 11-то изменение за, против. Мисля, че е същото мнозинство, но нека проверим. Гласуваме по 11-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 21 на 21. Отвърля се. Пети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис за против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Деветнайсто изменение. Извинявайте, казва председателката. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 27 изменение за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 към него има устно изменение, някой против, няма. Гласуваме. 29 изменение за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 10 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 38-о изменение за против въздържали се отхвърли се. 13-ти компромис за против въздържали се приема се. 39-то изменение с устно изменение. Някой против устното изменение. В такъв случай гласуваме за против въздържали се приема се. 43-то изменение е с устното изменение. Някой против няма. Гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега точките от преамбюла, които няма да гласуваме. Гласуваме предложения на други комисии. Първо предложение за, против въздържали се. Ще проверим по електронен път по а, първото изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването и предложението на номер едно се приема. Второ, второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против. Ще проверим по електронен път. По трето. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Четвърто за, против, въздържали се. Приема се. Пето за, против, въздържали се. Проверяваме по шесто. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 21 гласа на 20. Приема се 7 за. Проверяваме по електронен път 7. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 8 на две части. Втората част отпада. Гласуваме само по първата част. Кой е за? Против? По първата част на осмо предложение гласувайте, моля, по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дванайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тринайсто. За против, въздържали се, отхвърли се. 14 за, против, въз... мисля, че се приема. Проверяваме 14 по електронен път. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15 за, против, въздържали се. Същото мнозинство като предишното. Приема се. 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство, т.е. приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против. Глас... Ще го проверим по електронен път. По 20 гласувайте, моля. Край на гласуването и резултатът. 22 за, 20 против, приема се 21 за,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 Край на гласуването. 42 гласа за. Поздравления е, за докладчик. И сега пред към един, едно дълго гласуване докладът на Ламбер Ван Нистерой и Констанца Крел. Става дума за мандатът, който гласувахме през юли, може би си спомняте. Започваме гласуването. I, to... Ще изчакаме секретарята да се приготви. I should listen to, to the right. Okay. What is, so we go for this. This is the first block. Okay. Okay. Dear colleagues, we, we start... Колеги, започваме с едно блоково гласуване, малко необичайно. Имате списък на компромисите от първи до 26 компромис. Гласуваме ги амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега стигаме до изменение 847 на трета страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. 848, което е идентично от комисия Плама 96, за, против, въздържали се, отхвърля се сега. 851 за, против, въздържали се и то се отхвърля. Сега ФЕМ 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 852 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега на шеста страница където имаме 860 изменение за против въздържали се, приема се. И сега 12-та страница. Изменение 886. 886. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следите ли? Следите ли или да изчака? Гласувахме по 886-то. Това е на 12-та страница. Моля, нека не осложняваме нещата. Коментите, които имате пред себе си, са еднакви за всички. Няма разлика на тях. Ако някоя политическа група ги е променила нещо, това не, не е наша работа, наша отговорност. 886 на 12 страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. 884 на същата страница най-долу. За, против, въздържали се, отхвърля се. We, we have to vote eight. А сега трябва да гласуваме 885 на следващата страница за против въздържали се, отхвърля се. И сега на 17-та страница 97 изменение. Ще почакам. Това е на Крел и Нистерой, 97 изменение на 17 та страница. За против въздържали се, приема се. 903. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 24-то, кое е идентично с 62-ро, за против въздържали се, отхвърля се. 907 на същата страница. Това е 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 908 за, против, въздържали се, отхвърля се. 909 за, против, въздържали се, отхвърля се. 912 за, против, въздържали се, отхвърля се. 914 идентично с кон 25 и 363. За, против, въздържали се, приема се. 915 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега на 21 страница Гласуваме по 918 и 921, които са идентични. Ще ги гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 920 идентично с конт 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 922 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 28 28. Момент, казва председателката. То, от, то пада и 365 също пада. Не, гласуваме по ит 65. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега стигаме на страница 24 на 929 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега на 26-та страница. Изменение 1144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1143 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега страница 34, където имаме компромисно изменение. 27-мо компромисно изменение не беше част от блоковото гласуване за, против, държали се. Компромисното изменение се приема. На следващата страница конт 1 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, бюджет 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 1 на следващата страницата за против въздържали се отхвърля се. ФЕМ 1 за против въздържали се отхвърля се. Бюджет 5 за против въздържали се отхвърля се. Бюджет 6 за против въздържали се отхвърля се. Бюджет 7 за против въздържали се отхвърля се. Бюджет 8 за против въздържали се отхвърля се. Бюджет 9 за против въздържали се отхвърля се. Икон 1 за против въздържали се отхвърля се, Икон 2 за против въздържали се отхвърля се. Сега компромисно изменение 28 по пета точка от преамбюла. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Сега NV1 на следващата страница за против въздържали се отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до 44-та страница. 193-то. Отхвърля се. 13, 30 компромис за против въздържали се приема се. И сега втората част на 194, 194 втората част за против въздържали се отхвърля се. Сега 197 втората му част за против въздържали се отхвърля се. Сега четвърто изменение на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Сега 202. За, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста и четвърто за, против въздържали се, отхвърля се. Тран 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 205. За, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. На 48 страница скачаме. И 3-1. За, против, въздържали се, отхвърля се. 213. Към него има устно изменение. Някой против устното изменение? Няма. Гласуваме с устното изменение. За. Против. Още един път е, моля да гласуваме, за да могат социалистите да дигнат ръка, за, против, въздържали се, приема се заедно с устното изменение. Шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 32. За, против, въздържали се, приема се. На следващата страница ФЕМ 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. На страница 55. Компромисно изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. А сега скачаме на 59-та страница, където имаме 35-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега имаме е, Агри 5, е, Екон 3, ФМ 5, 235, 236, които са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, десетто изменение за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, имаме нужда от малко време. So we go to 63. 63 сега. Кой е за? Екон 4. Кой е за? Кой е против? Е, това е страница 63, Екон 4. Отхвърля се. И 36. Не. Отиваме на компромис 36. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 37. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега, 248. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 250. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 251. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 252. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Екон 5. Кой е за? А, отпада. Идра 7. Също отпада. Идра 7. Не гласувам. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 38. Разбирам, че има устно изменение от е, господин Ламбер и други колеги. Вие знаете за това устно изменение. Има ли някой, който да е против устното изменение? Има един човек против. Това означава, че няма да гласуваме изменението с устното изменение. Гласуваме по изменението без устното изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 254. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърли се. 256. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 200. Нека да проверим. So two, Yes, falls. Both fall. So we go to count six. So now we vote count six on page 66, count six. Екон изменение 66. Е против, извинете, конт 6. сега. За, против, въздържали се, отхвърля се. 260. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменени 39. Кой е за? Против, въздържали се? Приема се. 261. Кой е за? Против, въздържали се? Отхвърля се. 262. Кой е за? Против, въздържали се? Отхвърля се. Компромис 40. Кой е за? Против, въздържали се? Приема се. Компромис 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега се придвижваме на някъде. Следващата страница, 265. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агли 6. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Сега. Компромис 42. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 43. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 267 на следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 12, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. NV6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 44 за, против, въздържали се, О, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. 271 на следващата страница. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Конт 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 39 за, против, въздържали се, приема се. И 310, извинете. So we go to compromise 46. Компромис 46 за, против, въздържали се. Въздържали се, приема се.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 Отпада, отпада. Това е за следващите изменения. Сега. be voted. 293 сега. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 297 отпада. 53. Компромис 53 за, против, въздържали се, приема се. Employment 13 за, против, въздържали се, отхвърли се. ФАМ 8. Не, по него не гласуваме. Сега гласуваме бюджет 18 и нататък и нататък. Идентични кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. So we go to page 8314. 83 сега е следващата страница. Трябва да изчакаме. Supervision, supervision and... Имаме тук надзор. Okay. So 80, amendment... 314 страница 80. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Конт 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. сега за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. 318. Извинете, компромис 56 за, против, въздържали се, приема се. И сега, следващата страница, компромис 57, за, против, въздържали се, приема се. 320 сега, за, против, въздържали се, приема се. NV7 за, против, въздържали се, отхвърли се. ФАМ. А не, следващата страница, компромис 58, за, против, въздържали се, приема се. ПЕШ 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 59 за, против, въздържали се, приема се. Колт 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за,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 Конт 14. Нека да проверим нещата. Изчакайте малко. Да, вече гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега компромис 68 за, против, въздържали се, приема се. Страница 92. Компромис 69 за, против, въздържали се, приема се. Сега. 94 страница, компромис 70, кой е за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. И сега. Дали сме съгласни с измененията, които се отнасят до промяната на мандата за преговорите с съвета? Тоест, ние приемаме всичко това, по което сме гласували, като изменения към мандата за преговорите със съвета. Виждам, че всички са за. Няма нужда да се гласува, защото виждаме, че няма несъгласни. И така, единодушно се приема, че това е изменения мандат за преговорите. We, still have one vote, dear colleagues. Uh, Още имаме да гласуваме, колеги. Това е. Може би си спомняте, че през юли не успяхме да изгласуваме всичко, защото някои неща зависеха от мандата. И сега вече имаме възможност да гласуваме по доклад на Маркос Пипер. Започваме с компромис 5. За, отново. За Ламбер. Компромис 5. За. Против. Въздържали се, приема се. 76. 78, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оттегля се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. 14. Има устно изменение от докладчика. Има ли възражение срещу устното изменение? Не, няма. Гласуваме изменение. 14 за, против, въздържали се, приема се. 132. Не, то отпада. 18. За, против, за. 18. Нека да гласувам по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. And it is adopted 24. Приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се. Приема се. 37 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменени 42 за, против, въз... за, против, въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравления за докладчика. Приема се останалата част от доклада на Маркос Пипър. И дори изпреварихме графика. Уважаеми колеги, малко изпреварихме графика, но мисля, че можем да започнем с Следваща точка от дневния ред, това е посещението на делегацията в нашата комисия в е, Франция и Испания. Йосиф ще представи съобщение за това посещение. Благодаря ви, госпожо председател. Да, наистина мога да представя този доклад на вас по посещението на делегацията ни на района, който е на граница на Франция и Испания. През октомври тази година, на 29-31 октомври, състоя това посещение. От самото начало бих искал ясно да кажа, че лично аз смята, че много добре избря, избрахме мястото на посещението, като отчитаме традициите за трансгранично сътрудничество, които установихме в съответните региони. Има много инициативи за сътрудничество, които обхващат и двата региона и въз основа на принципите на политиката за сближаване Европейския съюз и териториално сътрудничество. Има много двустранни споразумения между двата региона и някои от тях бяха сключени преди много време. Регионите, които посетихме, са обхванати от оперативната програма за Югозападна Европа и основната цел е конкурентоспособност и иновации, сътрудничеството в тази област, териториалното устройство и селищното устройство, укрепването на трансграничните мрежи, опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие. Посещението започна на 29 октомври, понеделник, в представителството на Европейския парламент в Барселона. Там получихме информация за испанската част от проекта. След това делегацията посети една болница в Испания. Това е една новаторска идея за трансгранична болница. Това е една от първите такива болници в Европа. Болница се намира в планински район и предоставя медицински услуги на 30 000 души, много от които живеят на места, които са отдалечени и трудно достъпни през зимата. в резултат от това, че в района е развит, са развити зимните спортове, още 150 хиляди души са посетители на този регион през зимата, всяка зима. И финансирането беше извършено чрез Фонда за регионално развитие, обхваща също и Андора. Този проект е много интересен, тъй като се предоставя медицинско обслужване не само на местното население, но също и на туристите и на посетителите на региона – които посещават региона за зимни спортове, за да упражняват зимни спортове. Много трансгранични проекти бяха разработени с цел да се построи първо болницата и след това да предоставя трансгранични медицински услуги. Ние разбрахме за това, че има някои сложности свързани с изпълнението на практика на европейското законодателство. Например, има един проблем, който пречи на изпълнението на проекта. И това е, че няма едино законодателство, уреждащо здравното обслужване, което да въжи и за Франция и за Испания. По време на нашето посещение в Испания се срещнахме с, длъжностните лица в общинските регионални органи за управление. Също така се срещнахме с министри в Андора и с тях обсъждахме взаимоотношенията между Европейския съюз и Испания, Франция и Андора. След това посетихме Франция. Посетихме града Перпинян, където нашата делегация посети един театър, който беше финансиран по програмата Интерек за насърчаване на културното многообразие и по-голямата толерантност в обществото. Срещнахме се с представителите на Общинското управление, включително и кмета на Перпиньян и управителя на региона. Обсъдихме въпросите на трансграничното сътрудничество – в сферата на културата и изкуството, по-специално театралното изкуство. Културата трябва да продължи да се финансира със средствата от е, структурните фондове. И от двете страни на границата, и в Перпинян, и в Жирона – сътрудничеството е много добро. И както вече казах, ние се срещнахме с представителите на органите за местно самоуправление, но също така се срещнахме с ръководството на университета в Перпиньян. Там се запознахме с многобройните проекти, които се изпълняват от този университет. Няколко члена на нашата делегация Всъщност делегация стоеше от 25 души, което включва депутати, членове на секретарията и преводачи. И членовете на делегацията установиха, че регионът изпълнява много висококачествени проекти. Органите за местно самоуправление дадоха висока оценка на нашето посещение и проведените от нас срещи показаха, че такива посещения дават реален принос и са полезни и за нас, и за регионалните общински органи за управление. Хората, с които се срещахме, говориха, че е необходимо да се осигури стабилен и достатъчен бюджет за трансграничното сътрудничество. Ние установихме, и аз съм сигурен, че и другите колеги ще искат да се изкажат по този въпрос, ние установихме, че има един инструмент, който има изключителен потенциал и това е Европейската група за териториално сътрудничество. Много хора казаха, че тази група е един много успешен модел. Те казаха, че това е един от малкото инструменти на Европейския съюз, който е реално успешен. От 208-те такива групи в Европа, пет се намират на френско-испанската граница. Депутатите, участващи в посещението, се убедиха в това, как се осъществяват, е, че тези проекти успешно се осъществяват. И те също така се убедиха в огромния потенциал на териториалното сътрудничество и на групата за териториално сътрудничество. Ние го видяхме това с собствени очи и за това сме убедени, че е необходимо да се продължи финансирането на този вид проекти и програми тези региони. Бих искал да благодаря на всички членове на делегацията. Искам да благодаря също така на секретарията, на техническите лица и на преводачите. Посещението на нашата делегация беше изключително добре организирано, посещението беше много успешно, нямахме никакви проблеми и смятам, че това посещение беше много ценно и за нас, и за общините, които посетихме. Бих искал да благодаря Мария Терес Санчес Шмидт, която поде инициативата за това посещение. Ние посетихме един извънредно интересен регион и Мари Тереса беше прекрасна домакиня. Тя ни прие много добре и организира много добре нашето посещение. Бих призовал колегите да се запознаят с документите, които отразяват нашето посещение и да говорят с колегите, които посетиха региона. И още веднъж искам да благодаря на всички. Искам също така да благодаря и на тези, които ни приемаха. Наистина бяхме прияти много добре. Не винаги беше лесно, защото, например, един след обед преминахме от място, където температурата беше плюс 22, до място, където температурата беше минус 2. А, да, виждам, че има други желаещи да се изкажат. Чете списъка на членовете на делегацията. Предполагам, че те биха искали да се изказат. Благодаря Госпожо председател, искам да благодаря на преждеговорившия за много изчерпателния доклад. Той добре очерта съдържанието на посещението и аз на свой ред искам да благодаря на Мари Терез за отлично организираното посещение. Беше сравнително кратко то, само два дена и половина, но мисля, че добихме добра представа за положението е, в региона. Въпреки, че да бъда е, справедлив, трябва да кажа, че е, не се прояви особено голям интерес към това посещение от страна на колегите. Когато се организират такива пътувания, важно е парламентарната комисия да освои всички предвидени по правилник за нея места. За мен пътуването беше особено важно, защото, както подчерта и Йосиф, в трансграничното сътрудничество между е, Франция и Испания вече съществуват пет европейски групи за териториално сътрудничество. Това никак не е малко. И когато се срещнахме с хората по места, всички искаха да се създават още подобни групи. Защо е така? Ние се убедихме от непосредствен опит и впечатления за необходимостта от такива групи. Пиринеите – определят а, облика на този район. В а, а, Каталония видях а, повече френски, отколкото и испански знамена и обратното в Перпинян казаха, че Барселона им е по-близка и по-важна, отколкото Париж. Това демонстрира тенденциите от двете страни на границата. Имаме подобно а, положение и на полско-германската граница, на редица места. Още веднъж това доказва значението на европейските групи за териториално сътрудничество и успеха и потенциала на техните проекти. Университета в Перпинян пое инициативата да бъде първия университет, който представлява такава европейска група. До сега Париж, столицата, се опитва да блокира процеса, но регламентът за европейското групиране за териториално сътрудничество беше добре използван от университета в Перпинян, за да работи по-активно с местната общност и от двете страни на границата. Аз съм убеден, че съществува прекрасна възможност за парламентарната ни комисия да се запознае с начина по който се работи по места и как се насърчава трансграничното сътрудничество. Наистина много полезна беше нашата помощ. Благодаря. Благодаря. Има ли други изказвания? Мария, заповядай. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на Мари Терес за възможността да придобием непосредствени впечатления от трансграничното сътрудничество. Това са основните стълба. Здравеопазването и образованието в основата на трансграничното сътрудничество видяхме обекти и от двете сфери и университета и болницата. Болницата е само на един километър от границата на испанска територия и местното население по-лесно пресича границата и отива на един километр в испанската болница, отколкото да отиде чак на 80 км разстояние в Перпинян. Особено важно е това за бремени, за родилки, за майки с малки деца, за възрастни хора. Има и отделение за интензивни е, грижи и реанимация. Е, в е, княжество Андора населението също има достъп до тези услуги. В Андора развитите ски спортове са свързани все пак и с по-голям брой травми и болницата има голямо значение за здравното обслужване и на скиорите. Поддържа се много висок стандарт. на обслужване за всички, независимо дали идват от Франция или са испанци. Или пък туристи от а, целия Европейски а, съюз. Мисля, че това е един концентриран образ на Европа. Ако не греша, над 120 са а, националностите, представени в състава на студентите и преподавателите в университета в Перпинян. Тесни връзки съществуват не само между Почерта и Перпинян, а между цялото население там. Благодаря. В заключение искам да кажа, че както винаги ще изпратим този доклад на председателския съвет – разбрах, че много целево е било посещението да се види как действа един инструмент. Не само да се добие обща представа за състоянието в региона, но и как функционират инструментите. Томас, можем ли да преминем към следващата том, точка от дневния ред, европейския семестър, е, Тамаш Дойч е изготвил е, становище по този доклад. Колегак. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Имаме проекто становище и имам а, два въпроса, а, които искам да засегна и след това а, ще споделя с вас три съображения, които ще ви бъдат дадени и писмено. Първо, въпроса за това, което ни предлага комисията за 2013 година. Е, спомняте си, много дълго и често се говори за жената на онзи полицай, който, който непрекъснато се обсъжда, никой обаче не беше виждал. И тук тази седмица комисията очакваме ще публикува този текст и тогава чак ние ще можем да се запознаем с него. това не, това не би трябвало да представлява проблем нито за Европейския парламент, нито пък за нашата комисия това съвсем не значи, че няма да имаме време. му напротив, ще имаме достатъчно време, за да внесем достатъчни, да внесем тези изменения, които сметим за необходимо. Това първо. Второ, когато говорим за политиката на сближаване. Не трябва да се забравя, че когато говорим за тази политика, Трябва да познаваме добре онва, което стана в края на миналата седмица на срещата на върха. А, какво, е, докъде е стигнала работата по многогодишната финансова рамка? Това второ. Трето, когато става дума за годишния преглед на растежа, в моя моето проекто становище обръщам специално внимание на политиката на сближаване и особено, че тази политика трябва да бъде вписана в общата економическа политика на Европа. А вярвам, че ако имаме амбициозна политика за солидарност и инвестиции, и нашата политика на сближаване също е достатъчно амбициозна, това ще ни даде възможност да се борим ефективно с криза, ефикасно с кризата през едните години. И е, това съм записал и в моето проекто становище. Необходимо е европейският бюджет за кохезионната политика в никакъв случай да не бъде намаляван. Смятам, че политиката на сближаване трябва да бъде гъвкава. Така, че да може да подпомага ефективно на регионите да преодолеят трудностите на кризата. Това и настоятелно повтарям в моя текст. Не а, трябва да има намаляване в съвместното финансиране. Колкото до освояването на кохезионните фондове, трябва да има достатъчно стабилни национални е, бюджети, в които да е предвидена необходимостта от структурни реформи. Тоест, е, настоявам е, за солидност, стабилност на националните бюджети, свързани с, с, с економическата структурна политика. Създаване на работни места наред с това. Необходимо е да се подчертае, че кризата доведе до голяма безработица в Европа. И в това отношение моят подход е следният. Аз настоявам за изпълняване на целите на стратегията за 2020 година. 70%, 75% от хората между 20 и 65 години трябва да бъдат заети, да работят. Това изиска създаване на работни места, което трябва да бъде част от една економическа политика в полза на растежа. Политика, която да способства за разкриване на нови работни места. Наред това, необходимо е да се подчертае, че не е необходима от стабилна политика за сближаване, която да бъде адекватно финансирана. Подчертавам това в моята, моето проекто становище, което предлагам на вашето внимание. Благодаря. Има ли някой, който иска да се изкаже? Да. Имате думата. Вие сте докладчик Сянка за, от групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Дойч за неговия доклад. И трябва да кажа, че както и, и него, и аз се сблъскам с подобен проблем. Аз подготвих доклад за европейската политика за координиране във връзка с растежа и работ... разкриването на нови работни места през 2013 година. Просто трябва да видим точно за какво става дума. Трябваше да получим текста отдавна. Сега ще го получим тази седмица. Както и в следващата точка от нашия дневен ред – текста, който подготвяме, ще бъде усъвършенстван и към него ще бъдат направени изменения, несъмнено. Трябва да кажа, че докладчика обръща специално внимание на растежа и заетостта. Това са цели, които искаме да постигнем колкото може по-бързо. И затова се надявам, че средствата в бюджета, които ще бъдат доделени за тази цел, няма да бъдат намалявани. Нашата комисия трябва ясно да заяви, че политик, политиката на сближаване е ключов инвестиционен механизъм на Европейския съюз. А това беше обсъждано и на срещата на върха миналата седмица. Наред с това, а, трябва да кажа, че ще представя някои от моите мисли и изменения към доклада малко по-късно. Мисля, че до... парламента трябва да настоява за по-голяма легитимност на процеса. А, включително и на годишния преглед на растежа. Това се отнася и за него. Няколко пъти вече сме повтарали това искане и трябва да продължим да настояваме на него. Интеринституционният процес за взимане на решение трябва да бъде по-прозрачен и той трябва да доведе до формулиране на общи насоки. Насоките за страните членки от миналата година трябва да станат основа за подготовка на нов годишен преглед на растежа. Защото в момента няма връзка между насоките от миналогодишните насоки и тази годишните насоки. Обикновено обръщаме главно внимание на отрицателните последици. А не трябва да забравяме и страничните е, непредвидени резултати. А, разбира се, не можем да а, е, отговаряме за проблеми, за които ние не сме виновни. И трето, необходимо е едно минимално равнище от, на социална сигурност, минимално равнище на социална защита. Колективните преговори и колективните трудови договори в страните членки са фактически основно основно право, което трябва да бъде защитено. Политиката на сближаване, това е инвестиционна политика, политика за създаване на работни места. Не трябва да наказваме регионите поради макроекономическото положение в страните, в които те се намират. И затова бих казал не, не мога да приема макроекономическите условия, които, за които става дума в годишния преглед. Има ли още някой, който иска да реагира на това, което чухме до сега? Няма. Значи трябва да решим какъв ще е срока за внасяне на изменения. Аз пред, предлагам 4, 4 декември на обед, 12 часа на обед. Тук казват 12 преди обед, става дума за 12 часа на обед. И ако сме съгласни с този срок, измен... това значи, че измененията трябва да бъдат десни само на английски, защото няма да има време да се превеждат. Но това, по този въпрос трябва да се споразумеят политическите групи. Както е обичайно, ще имате право да внасяте направо изменения в Комисията по економическите въпроси, без да трябва да обязателно да използвате нашата процедура. И а, с това приключваме разискването по тази гледна точка от дневния ред. И сега становището, по което докладчик е Мойча Клева. Давам ви думата, а, за да представите доклада. Да, благодаря ви. Искам само да спра на най-важните аспекти в моя доклад. И искам да кажа, че документът ще бъде разпространен едва в края на тази седмица. Обедена съм също, че докладчиците в сянка ще успеят да подобрят текста с своите изменения. Комисията по заедостта и социалните въпроси е водеща комисия. Аз се стремях да средоточа върху въпросите на политиката по сближаването. Това е основната инвестиционна политика на Европейския съюз, която допринася за заедостта и растежа, може би дори много повече, отколкото други политики. Затова аз смятам, че политиката по сближаване трябва да продължи да играе своята важна роля. Нашата комисия подготвя проектостановище, но поради ограничения във времето трябва да подготвим един текст и утре ще изслушаме господин Андър. Ще имаме среща с него Надявам се, че текстът представен от Европейската комисия за 2013 година ще бъде по-амбициозен, отколкото текстът за тази година. Надявам се, че ще бъдат преразгледани насоките, отнасящи се до органи за управление на национално, регионално, общинско ниво. Ние помолихме за това и миналата година. Политиката по сближаване като основна инвестиционна политика следва да съдейства за намаляване на разликите между регионите и да съдейства за устойчивия растеж и създаване на работни места. Това е един от основните ни приоритети в Европейския съюз. Освен това, ясно е, че политиката по сближаване трябва да отговаря на спецификата на регионите и да съдейства за намаляването на структурните различия между регионите. Това, според мен, е един много важен аспект. Приветствам инициативата на Европейската комисия за препрограмиране на неразпределените средства от структурните фондове и насочването на тези средства към малките и средни предприятия. Също така трябва да се стремим да повишим енергийната ефективност и да повишим също така и заедостта сред младите хора. Надявам се, че Европейската комисия ще призове, призове държавите членки напълно да използват средствата от структурните фондове, за да се преодолее проблема с структурната безработица. Европейската комисия вече каза, че ще представи инициатива посветена на младеща и гарантиране на работни места за младите хора. Това също е отразено и в становището. Но при разпределянето на неизползваните средства, според мен, е изключително важно с оглед на продоляването на безработицата сред младите хора. Благодаря ви някой от докладчиците в сянка. Дали би искал да се изкаже? Да, Томаш Тойч, заповядайте. Свенчък talán kettő percben néhány eh, észrevétel. Ugye Iker testvére ez a két vélemény tervezett. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодаря. Ще кажа следното. Работата, която е свършена, е извънредно ценна. Имам а, три комплимента, които искам да споделя с вас. Първо, напълно съм съгласен с това, което току-що бе казано. Във връзка с моят, а, моето проекто становище става дума за политическото значение на стратегията за 2020 година, чието цели трябва да се защитават. Необходима ни е политика а, за заетост там сме напълно съгласни. И мисля, че подходът на колежката е абсолютно идентичен с моя. Това първо. Второ бих искал да кажа следното. Имаме нужда от добре обмислен институционен подход в който трябва да участва пълноценно Европейският парламент. По този начин ще гарантираме легитимността на нашите предложения. Вероятно е необходимо да помислим за въпроса за легитимността, когато внасяме изменения. За момента искам да кажа, че не е обязателно институционният подход е най, е, е, най-годен да е, реши чисто економическите въпроси. Трябва да кажа, че местните субекти трябва да присъстват в тази картина, във всичките ни планове. Особено когато става дума за заетостта. И още нещо. Необходимо е да работим заедно за да може да формулираме нашето становище въз основа на това, което е, сочи годишният преглед на растежа. И като работим заедно с колежката, е, сигурен съм, е, ще може да подчертаем още повече значението на въпроса за заетостта. Благодаря. Благодаря. Сега искам да помоля представителя на Европейската комисия да се изкаже. Кой представлява Европейската комисия? Имате думата, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за това, че ни поканихте. И наистина Европейския социален фонд и структурните фондове са важни и затова високо оценяваме вашата дейност през последния програмен период и в текущите преговори се стремим да обвържем много по-силно тези фондове и разбира се, определени са и приоритетите, както посочиха и депутатите от Европейския парламент, необходимо е да противодействаме на безработицата сред младите хора. Комисията възнамерява още този месец да представи пакета за заетост на младите хора – също така планираме да засилим подкрепата за противодействие на дългосрочната безработица. Що се отнася до правителствата, искаме също така да засилим сътрудничество с тях и с социалните партньори и други заинтересовани страни в процеса. С... Също така се стремим да засилим сътрудничеството и с вас. Благодаря ви. Благодаря ви. Няма други желащи, които искат да се изкажат по тази точка от дневния ред. В крайен срок за изменения е 4 декември, 12 часа по обяд. И с това бих искала да приключим с тази точка от дневния ред. Не очаквахме, че толкова бързо ще гласуваме, затова приключваме това заседание и започваме в 4 часа но искам да посоча, че в и половина в, сградата, в тази сграда, в зала 2Q2, има открито заседание на председателския съвет с господин Ван Ромпой, така че може би ще ви е интересно да присъствате, тъй като ще се обсъжда многогодишната финансова рамка и ще се обсъжда как ще процедираме. Затова отлагаме започването на следобно заседание, защото не ни се позволява да провеждаме заседания по време на подобни заседания. В 4 часа след обед се срещаме. И унези от вас, които искат да присъстват на срещата с господин Ван Ромпой, могат да отидат 2.30 в зала 2Q2 в, тази същата, същата тази заграда. Благодаря ви.